Comunico di aver ricevuto dal gruppo confederale della sinistra unitaria от а, името на Европейската обединена левица и Северната левица има предложение госпожа Волянич да бъде избрана за член на съответната